че европейските граждани трябва да бъдат информирани за позициите на държавните и правителствени ръководители по този толкова важен въпрос. Ще ви представя отговор в писмен вид. Сега преминаваме към доклада. Думата има госпожа Подимата. Благодаря ви, господин председателю. Първо бих искала да благодаря на колегите докладчици в Сянка, както и на секретарята на Комисията по економически въпроси. Искам да благодаря също така на координаторите на политическите групи за конструктивните им предложения към моя доклад, както и за всички усилия, които вложиха, за да мога да постигна съгласие по въпросите засегнати в доклада. Това е доклад по собствена инициатива на Европейския парламент, свързан с новаторското финансиране. Той е изключително своевременен. Причината за това всъщност е кризата, която в момента изпитва еврозоната. Тази криза доведе до намаляване на бюджетните ресурси, до програми за економии, прияти от държавите членки. В същото време същата тя оказва голямо въздействие върху самия бюджет на Европейския съюз. Всички сме запознати с този въпрос, особено когато говорим за новата финансова рамка на съюза. Европейските граждани са тези всъщност, което, които поемат тежеста, тъй като техните доходи намаляват, има несигурни работни места и социалните придобивки намаляват. Заключението, с което голямата част от нас ще се съгласят, е, че държавите членки наистина имат нужда от нови ресурси, от нови средства, които ще направят така, че европейската економика да се възстанови и то да се възстанови по един балансиран начин. Начин, който да направи така, че да няма разнобой и неравенство в Съюза. Ето това е единствения начин, по който можем да създадем подходящите условия, за да приложим стратегията Европа през 20 та година. Това е единствения начин, посредством който който можем да говорим за един истински силен а, вътрешен пазар за гражданите. Имаме нужда от нови ресурси. Всички сме съгласни с написаното в доклада, в който аз а, сега ще изчита написаното. А, то е, че увеличаването на данъчното бреме и намаляването на публичните разходи не са достатъчни, не са и устойчиви като решения, за да може да се отговори на европейските и световни предизвикателства. Новаторските инструменти за финансиране могат да играят наистина голяма роля в справянето с тези предизвикателства. Защо? Защото те наистина могат да допринесат за създаването на нови средства за националните бюджети и и е, за европейския бюджет. Колеги, това не е достатъчно. И това не е единственото предимство на новаторското финансиране. Ако едно финансиране е новаторско, то не е свързано само с откриването на нови ресурси. Изключително важно е също така да се проправи пътя е, за промяна на настоящия модел на данъчно облагане, където голямата част от е, данъците всъщност върху предприятията и върху инвестициите за производства. Принадената стойност на тези новаторски, на това новаторско финансиране или двойния дивиденд е, е, че не говорим само за приходи, говорим за един инструмент, който може да играе е, регулаторна роля, който може да спре е, вредни практики не само в финансовия сектор, но и при опазването на околната среда. Има четири глави моят доклад. Той е свързан с данъчно облагане на финансовия сектор, еврооблигации, проектни облигации, е, данъчно облагане на енергийния сектор и е, данъчно облагане за развитие. Що се отнася до данъчното облагане на финансовия сектор, всички сме съгласни с едно. Финансовият сектор наистина понася голямата част от е, тежестта на кризата и независимо от тази криза, той а, има големи приходи и печалби. Но данъчното облагане на този сектор е много ниско. По принцип те не плащат ДДС. Още нещо, което се приема от всички, се отразява всъщност и в цифрите тук, които показват как са се увеличили финансовите операции през последното десетилетие. Тоест, от предоставяне на а, средства за реалната економика, целият този сектор като че ли е изместил фокуса си. Смятам, че всички Европейски парламент и Европейската комисия са съгласни с а, това ми а, изказване и това е свързано и с последното съобщение на комисията за данъчното облагане на този сектор. Така че това е наистина голямо председателят. Извинявайте, времето ви е разделено на две части. Ако искате да говорите още една минута, добре говорете, но тогава в края няма да мога да ви дам думата. Господин председател, оказва дамата, аз мислех, че имам 5 минути, нали? 5 минути имам в началото. И така, смятам, че това наистина е голяма несправедливост, която трябва да бъде поправена. Ние трябва да изпратим едно ясно послание към европейските граждани, като покажем по този начин, че сме извлекли ползките от кризата и че искаме наистина едно справедливо разпределение на тежеста, както и че сме готови да предприемем всички мерки на европейско и глобално ниво, за да направим така, че финансовия сектор да изиграе основната си роля, а тя е да предоставя кредитиране и финансиране за реалната економика. Има консенсус около това, че основният фискален инструмент, който трябва да се използва, е свързан с данъчното облагане върху финансовите сделки. Такъв един данък върху финансовите сделки би бил пропорционален на качеството и е, честотата на тези операции или сделки. Както е записано в 13 параграф, този данък може да ни помогне за да се справим с изключително вредните търговски модели на финансовите пазари, като например краткосрочните автоматизирани сделки и да спре спекулациите. В същото време е ясно, че първият ни избор е за глобален такъв данък, но е съвсем ясно, че независимо от амбициозните изказвания по този въпрос самото начало, надеждата бе много по-голяма в началото, а сега като че ли няма такава надежда за глобален данък в цял свят. Какво ще направим ние в Европа? Ще се крием ли за факта, че няма разбиране на национално ниво на този въпрос? Нашите граждани наистина ще сметнат, че казаното от нас е убедително. Зная, че няма да бъде лесно, зная, че не е лесно и сега, за да подсигурим единодушно приемане от страна на съвета. Прекъсва председателя ораторката. Ораторката казва, има още половин минута, господин председател. Uh, 4 uh, плюс 2 правят 6. Аз имам 5 плюс 2. Okay, okay. half a minute. Добре, още половин минута. Έλεγα λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για να... Благодаря ви, господин председателю.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 Благодаря, господин председателю. Уважаеми членове на парламента, искам да поздравя и комисията ДЕВЕ и най-вече докладчика по димата за, негови, за нейния а, доклад, свързан с данъчно облагане на европейско и глобално ниво. Имах възможност няколко пъти да обсъждам с вас въпросът как да накараме банките да платят цената и разходите свързани с кризата. Какви да са инструментите, така че финансовия сектор да бъде облаган? Ще се даде възможност на комисията да изготви предложения за политически действия. Освен това, ние проучваме акумулативния ефект върху финансовите институции, върху банковите данъци и ние ще представим резултатите по-късно през годината. Бих искал да ви насърча да изчакате резултатите а, от а, тази оценка на въздействието преди а, да взимате окончателно решение за данъчно облагане на европейско ниво. По отношение на данъчното облагане с въглероден данък, този данък не отразява изцяло принципът на замърсителят да плаща всичко. Има нужда а, от преглед на директивата за енергийното облагане, облагане на въглеродните емисии, така че да бъдат включени в тази схема и а, енергийните продукти. До пролета на 2011 година трябва да бъдат изготвени тези насоки. Относно съхраняването, улавянето и съхраняването на въглероден двуокис. Трябва да се предостави достъп на компаниите до кредити. Трябва също така да има симулации, които да бъдат включени в рамките на схемата за търговия с емисии. Еврооблигациите могат да доведат до ефективност на финансовите пазари и до засилване на европейската валута. Тези инструменти обаче трябва да бъдат обсъждани на техническо и политическо ниво. Може да има някои рискове за държавите членки и те трябва да бъдат проучени. Благодаря ви. Благодаря, господин комисарио. Господин Маринеско има думата от името на Комисията за промишленост и енергетика. Atingerea obiectivelor europene. Благодаря. Постигането на европейските цели за устойчиво развитие, безопасност на енергийните доставки климатичните промени изискват финансови ангажименти, както и нови начини, нови източници за финансиране. Комисията би трябвало да проучи осъществимостта на подобен данък, който да наподобява ДДС. Заедно с това, този данък не бива да се прехвърля върху данъците, а и да се анализират опасностите за конкурентоспособността на европейската економика. Трябва да подобрим ефективността на европейските фондове, тези на инвестиционната банка, а също така и по-добро координиране между европейските финансови средства, националните и други финансови средства, които да се насочат към енергийна ефективност. Целта е да намалим зависимостта от дълга. Комисията трябва максимално бързо да представи оценка на въздействието на данъка върху финансовите сделки, тъй като е този данък може да намали спекулациите на пазара. Трябва да се види дали този данък може да бъде източник на собствени средства и да се предвидят конкретни предложения. Благодаря казва председателят от името на групата на ЕНП. Жан-Пол Гозес има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Скъпи колеги, имам две забележки. Докладчикът току-що приветства работата на всички, които са участвали в разработването на този доклад. Вярно е, че имаше е, сътрудничество и е, госпожа Хюбнер беше докладчик в Сянка. Разбрах обаче, че групата на социалистите е внесла альтернативна резолюция. Това означава, че гласуването ще бъде е, върху текст, който не е бил обект на координация. Второто, втората политическа забележка е, че трябва да сме предпазливи. Позицията на нашата група е ясна. Ние сме за подобен данък на световно равнище. Ние сме за това Европа да, да направи опит. Заедно с това обаче смятаме, че можем да се хвърлим в такова едно решение без сериозен анализ на въздействието за да не стане така, че да пострада конкурентоспособността на Европа. И накрая искам да кажа много ясно, господин комисар, позицията на НП не е позиция за печелене на време, нито позиция на изчакване. Ние настояваме веднага колкото може по-бързо оценката на въздействието, така че да може да се вземе едно решение, почиващо на, на добра информираност. Мисля, че е, ние трябва да се е, трябва да се посветим на ясно е, ние трябва да вземем ясно решение и позицията ни да се основава на солидна информация. Господин Одобулман от социал-демократите. Благодаря, господин председател. Господин Шемета, Съжалявам, че представеното от вас е недостатъчно. Задачата всъщност беше в нашия парламент да видим как можем да предприемем действия, когато се наложи един данък върху финансовите сделки. И вие не дадохте отговор на този въпрос. Това, което установихме всъщност е една позиция, която многократно е изразявана от Европейската комисия. А, тук става дума за нещо съвсем различно. Става дума за древните финансови фирми, които искате да облагате. Говорим за малки и средни фирми, които работят също с малки и средни фирми. В крайна сметка трябва да се отпускат кредити в економиката. От друга страна обаче не искате да наложите данък върху спекулаторите, които извличат милиарди по света, като ги преместват напред-назад с а, високочастотна търговия. А, нещата стават непредвидими и за нашата економика, пък и за хора, които искат да създават работни места за бъдещето. За това смятам, че позицията ви е неадекватна и за това ние трябва да говорим с един глас. Господин Гозес, а, вие сте човек, който по принцип уважавам, но в този конкретен случай смятам, че грешите. Грешите, защото размивате една позиция, която вече бе приета по доклада Берес в парламента. Една позиция, която отново казвам, размива ясната ни позиция. Господин Гозес, ако гласувате за това, това означава, че комисията ще си направи това, което винаги е искала да направи, а то е да не предложи данък върху финансовите сделки. Това е един резултат след съвета на господин Гозес. Така че не следвайте съвета на господин Гозес. Колеги, ако искате да говорим с един ясен глас, ако искате да спечелим отново доверие, ако искате да направим така, че гражданите в Европа с с надежда да гледат отново тази институция, ако искаме те наистина да ни вярват, че предприемаме действия да се справим с тази краса, то тогава трябва да гласувате за предложението на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 големи различия помежду ни. Ето защо е важно да се придържаме към компромиса, който постигнахме. Обръщам се най-вече към господин Бълман. Да, положително е, че докладът подчертава значението на това, че пазарът е важен за генериране на растеж в Европа. Да, важно е да бъдат финансирани инфраструктурни проекти, и облигационните емисии за финансиране на проекти са един инструмент за това. Също така производството може да стане по-чисто чрез въвеждане на екологичния данък. Целите обаче, които са заложени, трябва да бъдат постигнати, за да могат да бъдат финансирани тези проекти. Холандия, Швеция, Люксембург са страните, които до сега са изпълнили тези цели. Е, не смятам, че един такъв е, данък обаче е, е решение на всички проблеми. През 80-те години в наша държава беше въведен такъв подобен данък. Обаче ние, основни части от финансовия сектор понесоха загуби. Не искам да правя паралел между моята страна и Европа, но трябва все пак да се извадят полуките от шведския опит. Съществува голям риск за това, че е, може да не се стигне до този стабилизиращ ефект, към който се стремим, ако бъде въведен този данък. Този данък трябва да бъде въведен на глобално ниво, за да има положителни ефекти и последствия. Господин председател, казвам не на изменение едно, но ние приемаме измененията, изменение трето на господин Гозес. Благодаря. Гринс, Филип. От името на зелените Филип Амбер. Благодаря. Защо говорим за новаторски средства? Искаме ли да възстановим загубеното. Не, ние искаме да възстановим обществените финанси на устойчива основа. Това означава приходи, които са устойчиви и справедливи. Знаете, фискалните системи в Европа не отговарят на тези критерии. Те не осигуряват на правителствата възможността да предлагат обществените услуги, нито пък дават възможност да се постигне сближаване не могат да спомогнат за намаляване на неравенството, нито пък да се опазва околната среда. За какво става за дума при този данък? Става дума за справедливо участие на финансовия сектор е, борба срещу измамите, избягването на финансовите измами. Очевидно е, че ефективни решения могат да се взимат само на ниво Европа. Отдавна чакаме всичко това да стане. Чакаме единодушие. Много е сложно. Без европейско ниво ще ни трябват е, много години. Никоя, никоя европейска държава страна не може да намери устойчиви източници на финансиране. Трябва да се каже на... Е, не можем да кажем на държавите е, членки е, да, да, да се вържат ръцете си. Тук говорим и за конкурентоспособността. Мисля, че доклада по димата дава възможност да се отговори и на фискалните проблеми. Благодаря. Иво Стрейчек от консерваторите и реформаторите. Благодаря ви, господин председател. Салем е написано, че днешни мат... на таблото, което виси отгоре, пише, че документа се казва иновативно финансиране. Обаче тук говорим за въвеждането на нови европейски данъци и ние предварително знаем от кого ще бъдат платени тези данъци. От банките и от банковите институции. Смятам, че тук нещата са объркани. Не трябва да обвиняваме банките, че те са ам, разразили тази банкова а, криза. Знаем, а, че има икономически различия в световен мащаб, които са довели а, до тази криза. Също има и неравномерно ам, облагане на финансовия сектор в световен мащаб, което е друга причина. Спорно е, когато говорим а, тук а, за това, че този финансов а, данък ще дойде, ще бъде от полза за европейската економика. за съжаление може стигна до там, че някои финансови дейности ще бъдат изнесени извън границите на Европейския съюз. Смятам, че европейските държави са изправени пред много сложни финансови консолидиращи процеси. Не казахте нищо за това, че има готовност за съкръщения на, на бюджетите. Със сигурност бих, би могло да останат и средства, които да се влеят в инфраструктурни проекти. Относно еврооблигациите, ако те бъдат приети, то няма да е необходимо да се провеждат реформи, защото винаги ще се заплаща. Ние ще гласуваме против, защото ние сме против въвеждането на нови данъци. Юрген Круте от Левицата. Благодаря, уважаеми колеги. Изискването да се въведе още един финансов данък не е нещо ново. Още преди години се говореше за него. Преди пет години обаче никой нямаше да повярва, че а, той ще бъде приложен на практика в обозримо бъдеще. Но днес този данък стои наред с еврооблигациите и с екологичния данък. Финансовите инструменти, които предлага Ани Подимата, заслужават похвала и аз ще гласувам за тях. Това са необходими спешни инструменти. Консолидирането на а, бюджетите се е изразило само в съкръщаване на а, о, публичните разходи, но това се м, отразява на бедните, на пенсионерите и на социално слабите. До сега приходите за държавната а, хазна бяха пренебрегнати изцяло. Тук става въпрос за консолидиране но това, че се пренебрегват публичните приходи е, води до задълбочаване на кризата. Ето защо аз смятам, че този данък е неизбежен. И неправилно е да се поемат дълговете на частни финансови институции от държавата. Отговорността не трябва да се понася само от държавата и от накоплаците. Тези, които са причинили кризата, трябва да отидат да си платят на касата. Финансовия сектор е а, основният виновник за разразяването на тази криза. Това трябва да стане ясно и това е основното послание, а, което съдържа в този доклад. Еврооблигациите са един много важен инструмент. Те ще доведат до намаляването на дълговете и ще имат по-добър ефект, отколкото всички е, останали санкции. Някои държави членки могат да си позволят да увеличат лихвени си проценти чрез тези еврооблигации, но това е неприемливо и неоснователно. Ако искаме да постигнем а, е, една добра социална политика в Европейския съюз, ние трябва да подкрепим мерки в тази насока. Надяваме се, че предложенията за един такъв данък, които се обсъждат от повече една година, ще бъдат приети. Благодаря ви, господин Фараш. От свобода и демокрация. Благодаря ви. От години се говори за тези данъци. Говори се за данъците върху борсите от години, но те така или иначе никога не стават действителност. Какво се предлага тук? Предлага се, защото Европейския съюз наистина се е отчаял, защото няма пари. Има огромни проблеми, има нужда от собствени приходи. Какво, което се предлага тук е да се използва една възможност всъщност да се изцеди финансовия сектор, защото никой не го харесва по-настоящем, не е популярен и затова нека да наложим един такъв финансов данък единствено и само в Европейския Европейския съюз. Все едно това ще ни доведе големи приходи в хазната. Съжалявам, дами и господа, но ние живеем в една глобална економика. И ако станем неконкурентоспособност посредством данъчно облагане или регламентация, хората се местят. Те го правят за 24 часа дори. Да направим това би означавало един вид да направим една економика камикадзе. Най-голямата борса в света, най-големия финансов сектор в света се намира в Лондон. И дори бих си помислил, че има някакъв заговор, един вид да попречим на англосаксонците да си вършат работата. През 2010 година, е, след една наша директива, един от всеки четири хедж фонда е, напуснаха лондонското сити. Ако продължим по същия начин, е, Британия, Великобритания ще загуби най-големия си сектор и ще стане така, че и ситито и а, економическия сектор в Европейския съюз ще възстанат срещу членството на Великобритания в Европейския съюз. Така че ако гласуваме за, може би пък ще бъде добре. Но от друга страна не искаме да бъдем част от този огромен социалистически експеримент. Благодаря ви. Благодаря, казва председателя и сега давам думата на господин Еренхаузер. Господин Фараш, нямате право. Аз изцяло подкрепям един такъв финансов данък. Смятам, че Европейският съюз може да се наложи в тази област и Европейският съюз е необходим точно а, за при такива теми. Утре по време на гласуването всички ще гласуваме за. Така че това ще е една много важна стъпка напред в посока приемането на този данък и най- накрая да разбием оковите. Финансовия данък ще създаде не само стимули за економическия растеж, ще имат влияние върху реалната економика, но също така ще има и своето социално а, отражение. Да, тук трябва да сме по-окоръжени, по-мотивирани. 0,03 или 0,03% тази ставка не е достатъчна, трябва да се стремим към 0,5%. Да, ние искаме да се наложи един финансов данък на европейско а, ниво и ето защо аз ще гласувам утре за е, изменение 2. Благодаря за изказването. Благодаря. Господин председател, уважаеми колеги, тук става въпрос за иновативно финансиране, но от това, което беше казано, че иновациите не значи, че трябва да се въвеждат нови данъци или стари данъци е, или просто на държавните дългове да им лепваме нов етикет. За какво става въпрос тук в този дебат? Не става въпрос само за това да се е, въведат еврооблигации. Е, става въпрос за това е, да си извадим важните полуки от финансовата криза и да си кажем, спекулациите трябва да бъдат облагани с данък. Искам ясно да заявя, когато това не става на глобално ниво или в рамките на Г20, то ние в Европейския съюз трябва да го направим. Смятам, че тук не, не съществува друга альтернатива. Ето защо господин Болман. А, не само да ми ръкопляскате сега, а и утре а, да се погрижите за един ам, единен вод в подкрепа на доклада. Чухме изказването на колегата от държавата членка, където се намира Лондонското Сити. Господин Фараш, погледнете економическия падеж на, на вашата държава. А, ако ако се наложи, ще се ориентираме към други сектори, така че да сме по-добре. Така, финансовия данък трябва да бъде въведен сега, крайно време, ние като европейци трябва да го подкрепим. Леонардо Доменичи. Господин Леонардо Доменичи за две минути. Благодаря, господин председател. Докладът на госпожа Подимата съдържа редица важни елементи, които не се ограничават само до данъка върху финансовите сделки. Доклада съдържа богат, е, богат докладът е богат на анализи на предложения и се надявам, че ще получи подкрепата на парламента. Той представлява основа за истинска нова европейска фискална политика, от която имаме нужда. В доклада има предложения и за известна фискална хармонизация. Тя ще даде на Европа нови сили. На този етап обаче докладът поставя акцент предимно върху данъка, върху финансовите сделки. На първо време той ще се прилага в Европа. Може би е дошъл момента за храбри решения, които да се взимат по балансиран начин. Мисля, че Европа трябва да начертае път, който да следва и останалата част от света. И е много подобаващо нашият парламент да изпрати съответно политическо послание. Що се отнася до господин Шмидт, уважавам негови интелект, но да внимаваме какво казваме? Ако днес кажем, че не можем да приложим данък върху финансовите сделки, тъй като съществува данъчни убежища, ще създадем у гражданите впечатлението, че сме беззащитни в момент, в който много от тези финансови институции започнаха отново да реализират печалби. Това не е предложение само от социалистите. В моята страна Италия това предложение има подкрепата на широк кръг от сдружения на специалисти на свободна практика. Благодаря. Благодаря. Госпожа Силви Голар има думата за две минути. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да поздравя нашата колега Подимата. Димата тя се е захванала с няколко доста деликатни въпроса. Няма да се занимавам с еврооблигациите, тъй като това е тема и на моя доклад за економическото управление. Ще спра три въпроса за данъка върху финансовите сделки. Първо, имаме ли нужда от нови постъпления? и парламента има ли право да говори от време на време за приходи? Моят отговор е да. В Европа има някои табута, само че мисля, че не, ако не сме в състояние да се занимаем с тези табута, няма да можем да направим нищо. Второ, Имаме ли нужда от данък върху финансовите сделки? Аз мисля, че това е един изключително важен въпрос. Не искам да ви препратя към един труд от Европейската централна банка след консултация, организирана от комисията, всички пасажи, свързани с, с високочастотната търговия, тези изключително бързи операции, извършени от компютрите, сочат, че има нови опасни тенденции, които изискват да се прави разлика между пазарните дейности, насочени към ликвидността и спекулативните дейности, които са и вредни от друга страна. Трето, с което ще приключа, имаме ли нужда от световни или европейски правила? Аз бих искала да знам какво означава на глобално ниво. Ще чакаме ли последната диктатура на света да даде своето съгласие, за да може Европейски съюз да предприеме нещо? Не се ли крием зад глобализацията, за да не поеме своята отговорност? Аз мисля, че би било крайно неразумно и очевидно ние имаме нужда да държим сметка за глобализацията, в противното би било безотговорно, но заедно с това не бива да се подаваме на заплахата. Благодаря господин Свен Гигол за две минути. Уважаеми колеги, първо и аз своя страна искам да благодаря на госпожа Подимата. Задачата и не, не беше хича лесна. Последните седмици, може би забелязахте в имейлите, които получавахме, че се е, разрази една разгорещена дискусия и че гражданите много отблизо наблюдават какво се случва и а, е, какви позиции заемат политиците по този въпрос. Данъка върху финансовите сделки е резултат на една гражданска инициатива която проистича от данъка Тобин. И отрешаващо значение е, ще бъде каква позиция ще взема парламента. По принцип стои един централен въпрос дали данъка трябва да е глобален. На световно ниво няма противници на този данък. Следващия въпрос е дали се въведе на европейско ниво. И за съжаление съвсем ясно трябва да заявим, че много противниците се крият върху аргументът Европа. Този аргумент трябва да го отхвърлим, защото има много успешни а, подобни данъци на национално ниво и те функционират за част, на частичните пазари. Сега, например, ако господин Шемата работи върху това а, проучване на оценката на въздействието, е, то ще се каже. Е, в кои частични пазари могат да се е, прилагат тези данъци, на кои европейски, на кои глобални пазари. Така, изменението е формулирано по този начин. Всички, които искат този данък, за тях няма повод да гласуват е, срещу данъка. Изменението е подписано от 120 е, колеги. Господин Шемета Нека това проучване да е а, неутрално и безпристрастно, което вие провеждате. И утре, колеги, нека да дадем един ясен знак, че ние искаме да се въведе един такъв а, данък върху финансовите сделки. Госпожа Фигарейдо. Благодаря, господин председател. Отдавна трябваше да бъде наложен данък върху финансовите сделки в Европа. Също така трябва да се сложи край на данъчните убежища и на спекулативните финансови продукти. Необходим е ефективен контрол върху капиталовите пазари, за да не се допусне, да не се допуска спекулацията с недвижимите имоти, пенсионните, фак, пенсионните фондове и всички продукти, това число и държавния дълг. За съжаление, Европейската комисия не е отправила предложение. Знаем, че финансовите загуби, предизвикани от данъчните убежища, възлизат на 200, на повече от 200 милиарда годишно средства, с които могат да се намалят дефицитите, без да се повишават данъците. Данъкът върху финансовите сделки ще осигурява повече от 2 милиарда годишно и 600 трилион, милиарда долара на глобално равнище. Можем да си зададем въпроса защо се бави такъв един данък на европейско ниво защото са необходими нови проучвания, нови оценки, ни казват. Не, не съм съгласна. Необходимо е да се